Good morning, everybody. Good morning. We begin... Добро утро на всички. Аз не съм от Русия, но въпреки това искам да започнем точно, за да приключим на време, защото някои от нас пътуват до Стокхолм. Вчера сте получили вече резултатите от нашето заседание на координаторите. Надявам се, сте се запознали с него. Има ли възражение против него? Няма. Тогава докладът е прият и преминаваме към дневния ред. Е, доклада на господин Белет. Всъщност господин Белет ще се видиме с краля, а с принцесата. Е, принцесата ще говори за работата с младеща, така че той ще представлява нашата комисия. Много поздрави на принцесата от нас и даваме ти думата за становище относно съобщение на комисията управление на интернет. Благодаря. Ще бъда максимално стегнат, но най-напред ще кажа няколко встъпителни думи. Ще премина на холандски. Добро утро на всички. Всъщност аз чукам по една отворена врата. Не е необходимо да ви говоря за ролята на интернет. Той е толкова важен за обществото и економиката, че ако срив в него ще доведе до катастрофа в обществото. Ето защо е полезно нашата комисия да се занимае с управлението на интернет и с евентуалните заплахи. Ако прочетете документа на комисията Управление на интернет следващи стъпки, ще видите, че инфраструктурата и технологията на интернет са изцяло в ръцете на частни оператори. адресите, всичко е в ръцете на частни субекти. Само по себе си това не е страшно, но частни компании развиват интернет дейностите, които на своя, от своя страна имат обществена роля. Комисията в своя доклад казва, че идеята за саморегулация е дала добри резултати в цял свят. Но в светлината на тенденциите в финансовия сектор напоследък е неизбежно държавните органи да бъдат по-активни и да, и да играят по-голяма роля. Това не означава, че ние искаме да поемем контрол върху техническата инфраструктура. Съвсем не. Това трябва да остане частна инициатива. Органите обаче трябва да участват по-активно в усилията за постигане на обществените цели. Аз няма да се занимавам с технически въпроси. Нашата комисия а, има свое становище. Управлението на интернет в цял свят е в ръцете на ICANN, частно калифорнийско предприятие – което се намира изцяло и единствено под калифорнийска а, юрисдикция. Комисията е в консултативния, членува в консултативния орган на това предприятие. В документа от комисията акцентът е върху структурата на ICANN. Какво представлява тази институция за световното управление? Какви са предизвикателствата за Европейския съюз в краткосрочен план? Ясно е, че трябва да бъдат формулирани няколко общи правила от Европейския съюз. Аз мисля, че те не са на лице, но ние искам да знаем как ICAN управлява ненакърнимостта на личните данни. В области като тази Калифорни... Калифорния е Калифорнийската юрисдикция е единствената върху а, тези дейности. Мисля, че това може да вземе централно място в нашето становище. Нашето разбиране за инфраструктурата е, че има евентуални уязвимости за нашето общество. Ние искаме безопасен интернет, който е, зачита човешкото мнение, езиковата и културна, езиковото и културно многообразие. Това са все принципи, които ние споделяме и аз искам да поставя акцент върху някои от тези принципи, особено от гледна точка на нашата комисия. Ние всички знаем какво може да се постигне чрез интернет. Онова, което има значение за нас е образованието, електронното учене а, и дистанционното обучение. Тези възможности са много ценни, но заедно с това управлението на интернет трябва да изясни няколко аспекта, които все още са останали в сянката. Например, искаме електронното обучение да бъде с добро качество, настояваме на надежни учебни материали, които отговарят на съответните стандарти. Имаме признание на дипломите. Държим да се спазват определени стандарти за да могат, за да могат курсовете да бъдат взаимно заменяеми. По-нататък не можем да не обърнем внимание на защитата на младежите. Тази комисия и други в парламента са поемали много инициативи в тази област. Ясно е обаче, че това е процес на информиране, който да се осъществява от родителите, от училището и според мен най-положителният опит в Европейския съюз трябва да се разпространява. Имаше един доклад за игрите, за насилието в игрите. Всичките тези стандарти и добри практики съществуват и ние трябва да ги утвърждаваме и разпространяваме в света. Споменах образованието, споменах защитата на децата и младите хора, споменах езиковото и културно многообразие в световната мрежа. интернет не е достъпен за азбуки, за нелатински азбуки, като китайските иероглифи, например. Достъпът за други азбуки е по-ограничен. Ако искаме да насърчаваме езикото многообразие, този достъп трябва да се разшири за тези, които не използват латинската азбука. Има споразумение между ICANN и потребителите, но все още предстои много работа в тази област. Също така споменах културната отвореност на интернет. Ако не се лъжа, госпожо председател, днес след обяд ще участвате в семинар а, по творческото съдържание. Целта е интернет да стане максимално отворен, но заедно с това да се защитава авторското право. И това е проблем, на който трябва да обърнем сериозно внимание. Вчера говорихме за книгите на Google, е, Европеана. Има монополисти в интернет и какво да предприемем. Особено по отношение на културните произведения в интернет, които попадат в ръцете на монополисти. Ние не искаме европейското културно наследство да попадне в ръцете на монополисти извън Европа. С други думи, трябва да намерим решение на този проблем. Много мога да говоря по този въпрос, но сега стигам до моите предложения и заключения. Мисля, че монополното положение е рисковано. Следователно е много важно да водим засилен дебат проведе се среща между ICANN, частно предприятие в Калифорния и американските власти. Целта е да се осигурят гаранции за отвореност, прозрачност и така нататък. Приемам, че Европейската комисия е активно ангажирана Имам въпрос към Европейската комисия. Какво, какъв ще бъде ефекта на това споразумение между ICAN и американското правителство? Аз прочетах споразумението, но бих искал да чуя коментара на комисията. Въпросът ми е какви стъпки можем и трябва ние да предприемем през следващите месеци, за да имаме по- надежни инструменти в интернет, така че да успеем да утвърждаваме онези принципи, които са ни толкова близки. Необходима е вътрешна реформа на ICANN. Това е частна организация и е необходима пълна прозрачност. Те не трябва да бъдат отговорни само на калифорнийските власти, а и на многостранни структури. Как да се постигне това обаче? Според мен само възоснова на дебат с американските власти. И сега с радост искам да се позова на едно изявление от комисария Рединг. Тя направи няколко предложения за по-прозрачна управленска структура. Тя говори за многостранна структура, нещо като Г12, структура, която да наблюдава управлението на интернет. Тя ще работи не само с американците, но и с Европейския съюз и други партньори в цял свят. Мисля, че ние трябва да направим такова предложение на американците, трябва да създадем коалиции и партньорства с всички, които се вълнуват от въпросите, от които се вълнуваме и ние, като електронно обучение, защита на децата и така нататък. Комисаря Рединг задава риторичния въпрос дали президентът Обама ще въведе някои промени. И това не е въпрос само на едностранна подготвеност на американците. Ние също трябва да се подготвим за участие. В противен случай може, могат да възникнат проблеми. Необходимо е този въпрос да стане приоритетен за нас през следващите месеци. Всичките проблеми, за които сме чували за Google и други въпроси, свързани с творческото съдържание, могат да бъдат решавани само на глобално ниво. След всичко от това, което казах, искам да кажа, че съм готов за вашите въпроси и коментари. Надявам се, че ще успеем да отразим всичко това в окончателния доклад на Комисията по индустрия. Благодаря, Иво. Господин Обама, сигурно няма да е този, който ще отсъжда въпросите. Ние всички гледаме, сме отправили поглед към него, но това е една сравнително малка история, но за нас това е една голяма история, голям въпрос и аз съм малко обезпокоен от твоя доклад. За мен не беше много ясно как сме защо сме така зависими от една канадско-американска институция, ICANN. Така че, може би преди да говорят колегите. Хубаво е да чуем мнението на комисията. Господин Ди има думата. Може би вие може да ни осветлите по-добре. Uh, Благодаря. Благодаря за точното резюме на голямата част от нещата, включени в съобщението на Европейската комисия. Бих искал да отговоря първо на последния въпрос, тъй като според мен той е наболял. Той е свързан с споразумението между САЩ и ICANN. Това споразумение бе сключено наскоро. ICANN е създадена 1998 година, за да се подпомогне преходния контрол върху някои от ресурсите в интернет, които преминават от американското правителство към организации в частния сектор. Тези международни организации стават международно представителни на този етап и поради тази причина Европейския съюз подкрепи тази идея. Тогава това стана по времето на администрацията на Клинтън, която искаше да постигне тази цел. Принципът всъщност е, че интернет е в интерес на всички граждани, затова не може едно правителство да извършва обществен надзор над ключови ресурси, като интернет. Затова ние участваме в управлението. Всички сме членове на съвещателния комитет на ICANN. То съветства, съветва борда ICANN, за да може политиките, които се изготвят, да отразяват политическите цели интернет. От 1998 година на седне, по време на този преход, имаше двустранни споразумения между щатското правителство и ICANN. Е, да кажа, че има известно разочарование у нас, защото тези двустранни споразумения продължават да са в сила 13 години след това. Първоначално се смяташе, че това е една преходна мярка, но 13 години след това все още са в сила тези документи. Сега по-настоящем споразумението е според нас много положително. Администрацията в Вашингтон като че ли е много по-отворена към това, което има да каже Европейски съюз. Те поканиха тройката началото на септември за да ни изслушат за бъдещето на ICANN, целите ни. В новото споразумение, като че ли се вижда, че са взели предвид голямата част от това, което имахме да кажем. Освен това се споменава, че Айкан трябва да защитава общия глобалния интерес. Също така се признава, че правителствата играят определена роля в защита на обществения интерес. Само за секунда ще отворя скоба, защото смятам, че това е много важно. До момента най-общо се признава, че интернет се разви изключително бързо, без пряко участие на правителства. И това не е случайно. Много и частни, и академични изследвания са направени по този въпрос и инициативи, така че всички сме извлекли полза от това милиард и половина ползватели на интернет, скоро ще има още милиард, голямата част от тях ще бъдат от развиващите се страни. И голямата част от ползвателите на интернет не участват в а, управителните органи на интернет. Голямата част дори от ползвателите на интернет не знаят, че съществуват такива органи за управление на интернет. И все повече се усеща, че има очаквания, и то съвсем легитимни, у ползвателите на интернет, дали това са стопански среди, дали с физически лица няма значение, че правителствата се грижат за техните интереси на такива многостранни форуми, които вземат подобни решения. ICANN е такава многостранна организация, има силно участие на частния сектор в нея, гражданското общество и има и много правителства, които всъщност са, са застъпени в съвещателния съвет. Но правителствата трябва да бъдат много по-активни, за да се оформи една такава обществена политика или една среда, която е, не само да реагира на проблемите, които възникват. И според мен това е записано в нашето съобщение и вие справо реагирахте на този текст. Връщам се на споразумението. Пак казвам, това е двустранно споразумение между САЩ и ICANN. Това са двете страни по договора. Нито едно друго правителство, доколкото знам, не е участвало в изготвянето на това споразумение, така че все още това споразумение е свързано с вътрешно-политически цели и реали за САЩ. Част от езика обаче е много обещаващ. Трябва да видим обаче как ще се прилага на практика – един основен елемент в това споразумение е решението да се направят комисии за преразглеждане, които всъщност да разгледат работата на ICANN, доколко е прозрачна тя, доколко е отчетен ICANN към международната общност. Първата такава комисия ще започне да работи 2010 година и ще направи до края на годината един подробен доклад. Как тълкуваме ние споразумението? Мисля, че това тълкование се споделя от САЩ. А това тълкование е, че в крайна сметка трябва да има ясно участие на правителствата в тези комисии, за да има легитимност тази организация и да не се окаже в крайна сметка, че ICANN ревизира сам себе си, хора, които имат интерес в процеса на вземане на решение, да са тези, които да извършват проверката. хора, които изготвят политиките в нея. Така че искаме да има ясно и разумно участие на правителствата в тези надзорни комисии. Не искаме да превземаме интернет, нито пък искаме да бъдем водещи в тези комисии. Но за да бъдат те легитимни, е важно да има представителност на членовете им. И не може обаче, от друга страна, във всяка комисия да има над 200 представители на правителства, защото тези комисии ще бъдат от 20 на човека. Ние чисто просто смятаме, че и политически, и демографски, и е, политически би трябвало да бъдат представителни тези комисии, така че е, в тези 20 човека да има достатъчно добро представителство, пък ICANN да отговаря на политическите цели и обществени цели, които са заложени. Ако има други въпроси, с удоволствие ще отговоря. Благодаря. А честно казано, аз съм по-объркан, отколкото бях преди малко. Не зная защо е така, но за мен това е доста непрозрачно, много неясно. Не знае защо има споразумение между ICAN и Америка и, и в това споразумение се залагат неща, които засягат всички нас. Аз просто не го разбирам. И не разбирам това, което казвате консултативен комитет. Какъв е този комитет? На кого дава този комитет своите консултации? На правителствата ли? И как зависим всъщност от тези решения? Yes, and I apologize. Да, извинявайте, че не бях по-ясен. Всъщност става за много сложна област с необичайна история. Ресурсите, за които говорим, за именуване и номериране. Имената на домейните, е, като Европа.eu е и цифровите адреси, които се използват за компютрите, за да влизат в контакт един с друг. Тази система беше разработена в края на 60-те години в Съединените щати от американски учени и в средата на 80-те години беше взето решение да не се управляват тези ресурси централно от няколко учени. И така беше постигнато споразумение между учените и американското правителство, което финансираше част от проучванията, че това, да се прехвър... това ще се прехвърли на частни организации. Но в момента на прехода американското правителство сключи меморандум за разбирателство с ICANN за управлението на ресурсите – така че по исторически причини седалището е в Съединените щати. Останалата част международната общност се опитва да интернационализира тази дейност. И с американското правителство давна е поело ангажимент да направи нещо, но при миналата администрация напредъкът беше много бавен. Така че имаме историческа възможност с новата администрация да ги накараме да изпълнят обещанията, дадени от предишни демократични правителства, това да се прехвърли в международната област, но не е лесно. Що се отнася от нашето участие, ние не внасяме средства в Айкан, плащаме за своето участие в тези дейности, е, провеждат се три е, публични срещи в различни части на света. Участието за много правителства е скъпо начинание, но ние не плащаме пари на ICANN. Те се финансират от частния сектор. Благодаря. Кой от колегите иска да се изкаже по тази сложна тема? Господин Ватемо. Arrivato con qualche minuto di ritardo, ma comincio a non sapere cos'è l'ICAM. Съжалявам, аз пристигнах с няколко минути закъснение, но какво представлява ICAN? Какво... Всъщност аз пропуснах какво означава. Това беше казано в началото, господин Батимо. Мога да ви го прочета обаче. Европейската интернет корпорация за присвоени имена и адреси. Това е. Някой има ли желание да вземе думата? Господин Биски. Имам само един въпрос. Каква е альтернатива би имало друга? Сега, това, до момента нещата не функционираха толкова зле, но какви са другите альтернативи? чрез участието на Европейската комисия или участието на национални правителства. Според мен това е само преходно решение. Информацията е обществено достояние, обществено благо. Тя може да бъде организирана от частна институция. Айкан е направила нещо и хубави неща, но какви са другите альтернативи? Председателката, аз имам също един въпрос. Ево се съсредоточи върху темата други азбуки, освен латинската. Но ние имаме и, кирил, е, и славянските азбуки. Те включени ли са? Те са европейски азбуки. Е, или става дума само за китайските, япон, японските и други неевропейски азбуки. А сега госпожа Бенарапато.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 E, platformy e-learningu, e, edukacji na odległość. Czy, czy w tym zakresie e, przewiduje się... Моят въпрос е свързан с платформата за електронно обучение. Предвиждат се ресурси за тази инициатива. Вие казахте, че се полагат усилия в областта на e електронното обучение, и целта е държавите членки да осигурят широколентова връзка. Има ли възможност за подкрепа за платформата за електронно обучение? Господин Мартин. Една забележка. Мисля, че ICANN за всички от нас представлява е, голям въпрос. Може би е, за някои от следващите заседания може да поканим някои от експертите, които са по-осведомени да ни разкажат нещо повече за ЕКА. може би някой от комисията, който се занимава по задълбочено с ICAN, да представи един по-подробен доклад за ICAN. Това е една хубава идея, госпожа Ханибал. Благодаря, госпожо председател. Колко повече навлизаме в нещата, толкова по-сложни се оказват те. Явно тече нещо някъде, а ние не участваме в него, пък и нямаме възможност да участваме. Поправете ме, ако ме греша, но нещата не изглеждат много добре. Аз бих искала повече информация и подкрепям инициативата за това. И е добре, може би, да се замислим как от европейска гледна точка да подходим, така че да получим това, което искаме и да изградим една стратегия, за да се постигне нещо. Мисля, че задачата ще бъде много трудна, но е хубаво да имаме някаква цел – е, Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Ако може за едно-две изречения да се каже каква е целта всъщност тук, какво искаме да постигнем в края на този процес. Ако не е прекалено сложно моето искане, благодаря. Да, Това ще е, е, е трудничко. Ние имаме право на мнение, а пък Комисията по промишленост е водещата комисия. А, може би ако Иво може да отговори на господин Кели. Е. Благодаря. На холандски ще говоря. По-лесно ми е. Но, може би комисията е хубаво също да се намеси отново, за да отговори на част от въпросите, тъй като аз не съм запознат с техническите подробности. Последните няколко седмици четех много по този въпрос, но нещата наистина опират до познаване на подробностите. Няма някаква опасност, която да ни грози. Интернет е успешно начинание и успешно се управлява, така че няма някаква заплаха или проблем – Намерението ни е да, да се опитаме да вземем всичко от ръцете на частния бизнес и да го върнем в ръцете на правителствата. Не е това целта ни. Нито на нас, нито на комисията. Дори да можехме да го направим. Нямаш. Но това, че в момента няма някакви проблеми, не означава, че в бъдеще те няма да възникнат. Може да се окажем уязвими. Ако прочетем съобщението на комисията, ще видите, че то е само 9 страници, не е дебело. А, да, ако го прочете, ще разберете точно какво е ICANN и ще видите, че сме доста уязвими. Разбирам, че комисията се е фокусирала върху ICANN. Ние работим с комисията по промишлеността и ще разберете всичко това, ако прочетете документа. Има някои изключително важни принципи, като например правото на личен живот или опазване на личната информация, децата и така нататък. Ние участваме в всички тези въпроси, макар че те не са описани. Аз ги повдигнах, защото смятам, че точно нашата комисия е тази, която трябва да повдига подобни въпроси и да ги включва в доклади като този на Комисията по индустрия. Не се съдържат в документа на Европейската комисия, но вие попитахте, Шон, какви са намерените ни, каква е целта ни. Връщам се към предложението на комисаря Рединга преди няколко месеца направи тя това предложение. Тя счита, че от страна на Европейския съюз ние би трябвало да бъдем по-добре представени, за да можем да участваме в вземането на решения в съвещателния съвет. Но всъщност какво представлява това? Ми не много. Трябва да търсим един многостранен подход към управлението на интернет. И това предлага и госпожа Рединг. Тя предлага г-12, Европейски съюз, Китай, Индия, САЩ. Едно общо представителство, за да може всички тези принципи, които защитаваме, да бъдат подкрепени. Това може да стане посредством ООН, е, но може би пък идеята не е много добра. Защото тогава всички по света ще искат да участват и няма как да стане. Така че е добре да бъдем 12-тина и да водим преговори с американците също така по този въпрос. Попитахте за платформи електронно учене, подкрепа на Европейската комисия. Мисля, че това се случва. Мисля, че има европейски програми. Комисията може да отговори, разбира се, по подробно. Ние подкрепяме, както знаете, инициативи за учене посредством интернет, но може би има и заплахи в близко бъдеще, особено що се отнася до обмена на кредити, качеството и така нататък. И по вашия въпрос за многоязичието и нелатинските шрифтове, Мисля, че в началото на ноември, комисията може да ме поправи, can се съгласи да се отвори към всички азбуки, включая арабската, кирилицата, китайските. Но това е едно общо споразумение, което не е записано на хартия и то може да отнеме време, защото то е най-общо споразумение да се отвори платформата. Трябва да се включат и Азия, и Африка, и а, преди да заработи всичко това, ще изтече много време, но комисията ще коментира. Господин Ди, може ли да се върна на вас? Ще ви помоля да отговорите на въпросите, които не получиха отговор и е, да се спрете на предложението на госпожа Рейдинг, дали може да сключим ние като, Европейската, е, като Европейска комисия, дали може да, слу, да, да сключим споразумение с ICON. Благодаря. Не би ми минало през ум да говоря от името на моя комисар, но мисля, че когато госпожа Рединг направи изявление, тя имаше за цел да провокира международна дискусия и имаше притеснение за това, че може да се премине към ново споразумение без обществен дебат. Мисля, че тя постигна успех, имаше доста ясна реакция. Новото споразумение между ICANN и Американското правителство включва някои елементи, които са благоприятни за нас. Ние трябва да видим как ICANN ще изпълни, ще приложи споразумението. Ако го приложи по начин, по който е, да отчитат интересите на различни правителства, за нас е, това може да е преходна стъпка към многостранно решение. Само, че това ще бъде само стъпка, тъй като нещата ще си останат основно в ICANN. Историята на търсенето на многостранно решение е доста проблематична. Между 2003 и 2005 година се проведе световна, световна среща на върха по информационното общество. Въпросът стана предмет на много дискусии. Имаше разрив между нези, които искат интернет без участие на правителството и онези, които смятат, че има потребност от по-категорична държавна намеса, за да се осигури постигането на целите на обществената политика. Бях, беше споменат Американския съюз за телекомуникациите като евентуален орган, който да поеме дейностите на ICANN, това предизвика крайно отрицателна реакция. Имаше много категорични възражения и от, в това число и от много а, държави, членки на Европейския съюз и така. А, повдига се въпрос а, как да се постигне многостранно споразумение между правителствата което да, да има действително устранен характер и да отчита интересите на всички страни. Този въпрос все още не е намерил отговор и решението е или да кажем, че проблемът няма решение и да се откажем, тогава, когато човек няма предложение, не бива да повдига въпроса или да каже, че това е многостранен процес с много заинтересовани лица и трябва да настояваме за постигането на тази цел. Трябва да продължим да разговаряме с международни партньори, за да намерим решение. За да не изчезне този проблем и да не приемат всички, че едно единствено правителство ще упражнява едностранен контрол. Въпросът е ясен, отговорът не е толкова, но позицията на комисията е, че не трябва да спираме да разговаряме с международните партньори. И мисля, че ние се стремим да изградим европейски консенсус, защото по време на международни дискусии в миналото ясният консенсус между държавите членки на Европейския съюз не е бил очевиден и понякога това спъва нашите усилия. Другият въпрос ви споменахте и имената на домейните, възможността да се регистрира име на домейн, като се използва не латинска азбука, начина по който са изградени домейните. Европейския съюз е домен на най-високо ниво. Всичко това, което е отляво на точката, е област, в която могат да се използват а, други знаци от други азбуки. И това е така от няколко години. ICANN обяви, че са започнали да получават искани от страни, които искат да използват... Ще ви дам един пример с името на домейна .cn Китай, но това е в, в латинската азбука. Китайците обаче искат името на домейна да бъде в китайска азбука. Също така има идеи за арабски азбуки, индийски и така нататък. Ясно е, че това е важно за едно голямо мнозинство потребители, които не използват латинска азбука. Това ще е много сериозна промяна в интернет. Благодаря. Добре. Тази дискусия беше важна и до някъде беше объркваща, до някъде обаче внесе яснота. Мисля, че заедно с Иво ще разгледаме отново ще обсъждаме и по-нататък този текст. Да видим как ще реагират колегите от Интра. Дали ще видят те същите проблеми, които ние виждаме. Дали проблемите, техническите проблеми и културните проблеми ще се припокрият. Господин Белет ще представи своето проекто мнение на 26 януари и на 22 февруари ще гласуваме. Благодаря, Иво. всичко хубаво на принцесата и, после, и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Иво отива при принцесата сега. Това вече го казах. И така, това е точка 7 от дневния ред. Е, при нас е господин Ришард Доерти, който ще представи изследване относно бъдещата ориентация на политиката на Европейския съюз за младеща. Господин Доерти, вие имате думата. My apologies. Uh, good morning, everybody. Um, thank you, Madam Chairman. We have prepared... Добър ден. Подготвили сме едно представяне на слайдове. Трябва да го имате на хартия, да се вижда и на екраните пред вас. Съвсем накратко. Получихме едно искане от парламента да направим кратък анализ за това къде се намира европейската политика в сферата на младеща. То е своевременно. Миналия петък съветът прие последната си резолюция, което е само една от стъпките, които предприема той в последните години. И това бе важна стъпка, която бе предприята миналия петък. Всички знаете, че Лисабонски договор влиза в сила днес. Той има сериозни последствия по отношение на тази политика също. В представенето ще засегна тези въпроси. Най-обща информация първо и след това трите основни стълба на политиката в сферата на младъчността. Първо един междусекторен подход – по въпросите на младеща, защото това е мултидисциплинарен въпрос. Отворения метод на координация, ОМК, така е решил Европейски съюз да се занимава с тази политика, тъй като няма формални компетенции за писани в учредителния договор за управляване на тази политика. И третия стълб е структурирания диалог. Това е един процес, посредством който обществените органи, младите хора, организациите на младите хора се организ... участват, извинете, по един структуриран начин в дебата по политиките. След това съвсем накратко ще говоря за научните изследвания, върху които почива развитието на политиките в тази сфера и няколко думи за новостите по този въпрос в Лисабонския договор. Обща информация. Миналия петък бе прията една резолюция на съвета. Това е последната стъпка в един процес, който тече от много години. Преди 20 на години бе предприята първата основна такава, когато Европейската комисия предложи, а пък съветът прие първата основна програма в сферата на младежта. Тя се наричаше Младеж за Европа. След това различни политически стъпки бяха предприяти. За следващите 9 годините предначертаха политиката. Говорих за ОМК, Европейския младежки пакт, който, се, който върху основните първи стъпки и свързваше политиката за младеща с социално-економическата политика, както целите за младеща бяха свързани с по-общите цели, записани в Лисабонската стратегия. Европейския младежки пакт записа всичко това някъде по средата на този период и се опита да операционализира работата, като фокусира а, младеща в а, други цели и задачи на а, Европейския съюз, като това се случваше и на национално, и регионално, и на европейско ниво. Европейските програми в подкрепа на младеща са основен елемент на приноса на комисията към тази политика. Трябва да отбележа и последната точка, която е сътрудничество с съвета на Европа. Съветът на Европа е активен в тази сфера много по-отдавна и той е разработил различни програми след войната, като работи с младежки организации в страните членки на Съвета на Европа. Пред 20 на година Европейски съюз също се включи, като предостави финансови ресурси, които да окажат своето въздействие. Тези европейски програми се разработваха в този контекст през целия този период, което доведе до последната програма Младеж става в действие, 900 милиона евро за 7 години. И сега над 100 милиона евро годишно се харчат сътрудничите си с Съвета на Европа. Те продължават с специализираната си дейност, като сътрудничеството е свързано най-вече с обучение, обучение на млади хора, които да обучават други или да работят по младежки въпроси както и научни изследвания в сферата на младеща. Законодателната рамка. Спомнах резолюцията на съвета, която бе приета този петък. Тя е в отговор на съобщението на Европейската комисия, което бе публикувано по-рано тази година. То събира всички елементи, които до този момент съществуват, като от друга страна то почива и на много подробни доклади, изготвени от Европейската комисия, относно стоянето на младеща днес и напредъка, свързан с отворения метод на координация и прилагането на младежкия пакт до този момент. Тази нова резолюция приеме една 9 годишна стратегия, предложена от Европейската комисия. Тази стратегия ще бъде изпълнявана в 3 годишни цикли. Съответните председателства ще си подават топката, за да интегрират работата си и политиката да бъде последователна през годините. Още нещо свързано с законодателната рамка, това е Лисабонския договор. Там не само се дава съответна компетентност за координиращата роля на Европейския съюз, защото а, не може да изпълнява такава политика самия съюз, но е компетентен да я координира и да я подкрепя, в смисъл, че подкрепя инициативи на държавите членки. Второто измерение, което е свързано и е записано в Лизабонския договор, е свързано с гражданското участие или участие на гражданското общество. Договорът задължава Съюза да направи всичко възможно, за да има участие на гражданското общество като се споменават младите хора по-специално. Степента на участие и интерес на младите хора в обществения живот безпокои е, много държави от Европейския съюз. Договорът признава това и ще бъде интересно да се види какви мерки ще последват е, разписаното в договора. Освен това, договорът включва и хартата, хартата на основните права – Младите хора и децата са обект на защита, по-специално там. Но разбира се, има и други текстове, свързани с младите хора там. На трето място и последното записано в този слайд е свързано с ролята на Европейския парламент. Направихте, предполагам, това изследване в началото на своя мандат, за да можете да се ориентирате в началото на този 5 годишен мандат, преди влизането на, Евро... на Лисабонския договор в сила и преди резолюцията на съвета, за да можете да намерите своята посока в бъдеще, така че проучването беше много своевременно. Нека сега да погледнем различните сфери на дейност. Там, където може да се окаже най-голямо въздействие, това е междусекторния подход. Целта тук е да се направи така, че в най-различни политики да се вземат предвид изискванията на младите хора. Тук са записани 8 сфери на политики на общността, където този хоризонтален подход може да се предприеме. Идеята е Генерална дирекция образование и политика в Европейската комисия, тъй като те ръководят процеса, да се опитат със своите колеги от другите генерални дирекции да включват младежките въпроси, както разбира се и говорейки с националните власти, с регионалните власти, за да може интересите на младежите да бъдат вземани предвид при изпълняването на тези политики. И цялата тази идея за включване на младежките интереси в различни сфери може да се забележи по отношение на други въпроси, като например равенството на половете. Ние препоръчваме да се дадат ясни приоритети, защото имате 8 ясни политически сфери и е изключително трудно да се постигне нещо в тях, ако човек се опитва да защитава младежките интереси. Според мен фокусът трябва да бъде върху конкретни приоритетни области с гарантиране на съответния ангажимент. Например, ангажираност на младите хора на пазара на труда. Какво би означавало това? Това би означавало Европейската комисия да работи много активно с Генерална дирекция за етост, с Министерствата на труда в държавите членки, за да сте сигурни, че онези, които изготвят политиките на национално европейско ниво, наистина са ангажирани с младежки въпроси. Безпокойствата на младите хора, разбира се, не могат да се ограничат само до 8 сфери, така че според мен трябва да се извършва мониторинг върху тях, за да се види как им влияят политиките както и сферите, в които не са записани тук. Отворения метод на координация. Държавите членки работят заедно посредством този метод, посредством службите за младеща. Като се има предвид ограничените правомощия на Европейския съюз в тази сфера, това е подходящ начин за работа Става дума за консултации между държавите членки, споделяне на опит, залагане или целепоставяне, е, както и стъпки за постигането на тези цели. Малко е разпокъсано е, всичко, особено като се има предвид ангажимент и след това изпълнението на ангажиментите на държавите членки. И отново казваме, че би било добре да се признае, че има различни ресурси в различните държави членки и различно развитие, да се фокусирате върху определени държави, извинете, върху определени цели, както и да има учене посредством обмяна на опит сред равни. Посредством този процес могат да се споделят добри примери, особено от тях могат да се получат у нези, които нямат ресурси или опит в конкретните сфери – ако имате конкретен дневен ред и конкретни цели, то тогава трябва да има ясни показатели, които ви дават възможност да измерите постигането на тези цели. Вече десетина години има такъв метод и като че ли няма система за измерване на изпълнението и за постигането на целите. И мисля, че е крайно време това да стане, за да може държавите членки да работят по съответни показатели и след това а, да бъде измервано постигането на ангажиментите, които те са поели. Третата част от процеса на взаимна работа и сътрудничество се нарича структуриран диалог. Казах, че това означава консултации с млади хора, що се отнася до изготвянето на политиките и след това тяхното изпълнение. В различните държави членки има различен подход към а, този въпрос. В някои традиционно има институционализиран диалог между младежките организации, младежки съвети и други такива и съответните органи в държавите членки, които изпълняват политиката в сферата на младежта. Съответно, при други това не е така развито. Всички държави членки са се ангажирали с този структуриран диалог и прилагането на този принцип. Ние правим конкретни препоръки в тази сфера. Има ограничени ресурси, не само в национален план, нещо се отнася конкретно до младежки организации – и за да има смисъл, трябва да се изберат конкретни приоритети, по които да има ефективни и ефикасни консултации и където да се отразяват исканията на младите. Освен това, по-необлагодетелстваните и унези, които имат най-малко възможност да изразяват своето становище, трябва да бъдат в фокуса на вниманието. Това е голямо предизвикателство за политици и администратори, но има напредък с годините тази сфера и той трябва да бъде засилван. Трябва да има по-новаторски подходи в някои държави членки това се прави. Трябва да се сподели и с други. Освен това, диалогът трябва да тече не само с онези в столиците на държавите членки, а и да се развива регионалния подход и участието на всеки младеж по места. Признаваме и това, че националните парламенти, както Европейски парламент, трябва да участват в този процес. Нямам предвид е, официално формализиране на отношенията и включване в структурирания диалог, а що се отнася до това, че законодателните власти би трябвало да имат един паралелен диалог с младите хора по право. Изключително много изследвания има в тази сфера защото не може да се законодателства, ако не се разбира социално-економическата ситуация. Споменаха докладите на комисията, които излязоха заедно с съобщението на Европейската комисия. Имаше доклад за младеща, в който са записани социално-економическите картини в отделните държави членки за живота на младеща. Този доклад се прави в партньорство с съвета на Европа, което е изключително важно. Но изследванията в сферата на младежта отново биват различни, що се отнася и до нивото, и до качеството на данните в отделните държави членки. Това, което казваме тук е, че всъщност трябва да се насърчава публикуването, разпространяването на такава информация, да се решава кои данни всяка година ще бъдат проследявани. Същото се отнася и за образованието. В образованието има история вече на проследяване на развитието, има ключови показатели и данни, които се следят. Според мен същото може да се направи и за младите хора. И там вече стандартизирано може да се подходи към държавите членки, за да се засили процеса на национално ниво. Трябва да се предостави повече подкрепя от страна на, на Европейския съюз. Не забравяйте тия 900 милиона, които споменах. Може да има и допълнителни средства, които да се предоставят за подобряване на научните изследвания. Uh, Последният въпрос по същество е свързан с Лисабонския договор. Аз го споменах във връзка с засилване на участието на младите хора. Мисля, че това е област, в която политиците все още търсят магическа формула. По всяка вероятност такава не съществува. Фактът, че сега това участие е заложено в договора, означава, че идеята ще се насърчава. Що се отнася до хартата на основни права, споменава се с изрично правата на децата, забраната за детския труд и защитата на младите хора на работното място. И най-сетне има един, една новаторска идея под формата на хуманитарен корпус. Много голям брой младежи искат да участват в доброволен труд и се осигурява такава възможност вместо предишните подобни програми. Най-сетне разширяват се и компетенциите на Европейския съюз, така че да обхванат спорта, което е много важно, като се има предвид а, мястото на спорта в възпитателната дейност. И в заключение, мисля, че нещата могат да се променят през следващите 9 години, ако политиците проявят действителна ангажираност. Не е достатъчно министрите на младеща да приемат резолюция. Второ, ние обръщаме внимание на необходимостта от формулиране на цели в рамките на междусекторния подход. На трето място трябва да се окаже натиск върху държавите членки да изпълнят своите ангажименти и да се съгласят дейността им да бъде измерена. И най-сетне възниква въпроса за комуникация, диалог с младежите на национално и на местно ниво, за да се осигури напредък. Благодаря ви. Благодаря. за тази задълбочена информация. Ясно е, че всички държави членки имат своите и трябва да имат своите стратегии за младеща. В Унгария през е, е, тази година изработихме стратегия до 2018 година. На базата на този проект закон – Имах чувството, че е, тази стратегия е направена от политиците, а не от самите хора. Политиците смятат, че е много важно младежите да се включват в изборите най-вече. Аз не съм много съгласен с тези рамкови програми и стратегии. Аз смятам, че те са важни, но те са, се правят от политиците. Аз бих искал да видя една стратегия, която показва, че младежите преживяват криза Например, думата семейство не я срещнах никъде, а пък младежите са тези, които ще създадат семейства. Как младежите ще поемат отговорността за устойчивото развитие на обществото? Ето защо аз бих си пожелал да има една програма за семейството в рамките на тази стратегия. <clears throat> Например, аз имам е, деца на 40, на 30 години и имам едно внуче, което е на 5 години и едно на 10 години. Така че цялата проблематика ми е позната. И мисля, че това е нещо много важно. Имаме голям морален дефицит и дефицит във вярата. Мисля, че Хармоничното развитие на тялото и на душата е изключително важна за младежите. Моралният аспект, етичното възпитание на младите е много важно. И за това смятам, че младежите се насочват към много неща, но наша е отговорността да възпитаме младежите във вяра, за да може да ги насочим и в посока на поемане на отговорност, солидарност, отговорност към другите, ангажимент към опазване на околната среда. Например, околната среда като термин изобщо не се вижда в, тази, в този текст. Думата развитие се среща само веднъж. но аз бих вървял повече в посока солидарност, семейство, морал. Нататък бих се насочил. Естествено, важно е това, което е записано в тези материали, но аз смятам, че трите председателства е, се занимават с включването на младежите в обществения живот, занимават се с въпросите за заетостта, което е важно, но докато ние правим тези политики, трябва да се опитаме да разберем погледа на младежите върху света, техния светоглед и да се погрижим за тяхното етично и морално възпитание. Тук виждам дефицит в материалите. Е, мисля, че очакваме много от един човек, който е направил изследване на институциите. И е, той всъщност не, не му е било за задача, не е имал задача да се занимава с тези проблеми. Това е по-скоро наша задача. Господин Фисес. Фисес. Благодаря, президента. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм, че е много трудно една фирма да предложи решение на един толкова сложен и фрагментарен проблем. С други думи, аз е, смятам, че трябва да започнем с компетенциите на Европейския съюз в е, областта на младеща. Спорта и особено във връзка с Лисабонския договор в Испания, ние смятаме, че това е в компетенциите на държавите членки и дори регионите. С оглед на това е необходимо да се осигури координация, както и да се формулират някои по-конкретни цели. Ето защо аз искам да предложа една конкретна цел. Вие, госпожо председател, предложихте идеята за създаване на комитет, в който да участват млади хора и да се почувстват повече европейци. за да се усетят младите хора действително участници в изграждането на европейския проект. И а, затова аз бих предложил конкретни цели, особено в областта на заетостта. Живеем в много труден период е, на младите хора. Им е трудно да си намерят е, жилище и работа. Много младежи продължават да живеят с родителите си. Им е много трудно да си осигурят независимост чрез собствено жилище. Мисля, че към този въпрос трябва да вървим отдолу нагоре. Трябват ни по-малко на брой общи и повече на брой конкретни измерителни цели. Благодаря. Ние поръчахме това изследване и е, затова е хубаво да видим съдържанието на това изследване. И тук искам да се насоча към точка 8, стратегия на Европейски съюз за инвестиране в младеща и за мобилизиране на нейния капацитет. Господин Папа Николао е докладчик. Той искаше и думата, така че му давам думата и за двете изказвания. Колегите, съгласни ли са така плавно да преминем към точка 8? Колега, имате думата. Благодаря. Αυτό ακριβώς ήθελα να благодаря, госпожо председател. Всъщност, аз и това исках да кажа. Точно това исках да кажа. Хубаво е, че чухме този доклад. Разбрахме какво се е случило в изследването. И ние може да продължим работата си на базата на това изследване. Най-напред е хубаво да се запитаме на какво равнище, на какво ниво ние в парламента може да помогнем на младите хора. И аз бих се застъпил точно за това да обсъждаме на политическо равнище поставените въпроси. Най-напред искам да благодаря на господин Дохерти. Той е успял да фокусира най-важните неща. Всъщност аз няма много какво да добавя по тях. Аз мога да кажа, че работих много добре с представители на комисията и с младежки европейски младежки организации. А сега по моята тема. От много години, още от Мастрихския договор, в Европейския съюз политиката за младеща се дефинира на различни нива – Имахме Бялата книга от 2001 година, имахме Европейския пакт за младеща от 2005 година и миналия петък съвета на министрите по култура прие текста на комисията, но всъщност съдържанията са едни и същи. Имаме различни инициативи в на различни инстанции в Европейския съюз. И мисля, че нашите приоритети показват именно това, което каза господин Шмидт. Това, което ние трябва да правим за младежите. Може би не е точно това, което искаме и което трябва. Още много работа ни предстои за бъдеще. Европа застарява, това не бива да забравяме. И ако искаме да създадем една по-добра Европа, трябва да се концентрираме върху младежите, върху младеща. Така че това е един много навременен доклад и изследване. Това са въпроси важни за бъдещето ни. Господин Тохарти, говори за различните тематични области, върху които се е съсредоточила комисията, и в рамките на разговорите, които водих с комисията, видях, че е важно да работим не само в тези области, но и в областите като е, промените на климата, например. Ето предстои ни срещата в Копенхаген. Трябва да сме много конкретни, трябва да си поставяме конкретни цели в сътрудничество с държавите членки. Принципът на субсидиарност. Това е важно. Естествено, разпределяне на компетенциите. Е, тук нещата понякога се променят, но много и от нещата остават постоянни трябва да изчакаме предложенията на комисията, за да могат държавите членки да получат един инструмент, който да приложат. Ако държавите членки не прилагат тези инструменти, няма да постигнем резултати. Комисията засяга различни теми, различни области и предлага различни дейности. В областта на образованието, например, става дума и за различни альтернативни форми на обучение и образование. Ще говоря след малко и за статистиките от доклада 2009 година. Важното е участието, доброволчеството е важно. Това са много важни теми за, млад... за младежите наистина и естествено заедостта. Екология, това е също, екологията, това е също важна тема. Но всичко това се отнася за целия свят. Една държава членка не може да се справи с е, проблематиката сама. Какво може да направим ние? Имаме този отворен метод на координиране. Трябва да разберем какво е това най-напред и дали наистина е, може да постигнем нещо реално на базата на този метод. Освен това, много е важна ролята на съвета, на комисията и на парламента. Преследваме следната цел – най-напред трябва да разберем, че ние във всяка държава членка имаме различни структури за работа с младеща. Имаме различни политики насочени към младеща. И трябва да вземем предвид всички тези различия. Трябва да работим с различни служби, с различни институции, за да се опитаме за да се опитаме да дадем нещо полезно на тези институции, на отделните държави членки. <clears throat> Защото само по този начин ще постигнем истински резултати. Преди две седмици говорих с комисията И трябва да благодаря много на комисията, защото там ми казаха, че е много важно, когато става дума за служби, за различни институции и организации, а, там има събрана информация, която може да използваме. Но Ние имаме, може би, правилния подход, но този подход трябва да го изпълним с политическо съдържание. Нашата роля е да се погрижим за изпълнението на този подход. Ние сме единствения орган избран от народа и ние сме проводника на политиките. Ние трябва да се погрижим и да надзираваме провеждането на тези политики. Ето сега имаме един чуде, едно чудесно изследване, е, имаме един хубав доклад, но с това нашата роля не се изчерпва. Това се отнася и за други области, например транспорта, образованието. При всички политики трябва да вземаме предвид интересите на младещата, интегрираме младеща. И не е достатъчно да създаваме нови и нови инициативи. По-важно е да се концентрираме върху резултатите. Когато гледам това изследване, всичко звучи чудесно, но все пак остава отворен въпроса за онези, които не искат да се включат в програмите. Дали тези хора разбират, че ние искаме да помогнем и че от тяхното участие зависи успеха на тези програми. Опитах се да намеря някои елементи. В изследването има много полезни такива. Искам да се спра на три елемента, които показват всъщност, че трябва да станем по-конкретни. Трябва да посочим проблемите на държавите членки и освен това трябва да уточним индикаторите за изпълнението. От изследването от 2009 година знаем, че има много младежи, които отпадат от училище и това са 15% от учащите се. И още един пункт. Младежите, които казват, че искат да навлязат в политиката, да се занимават с политика, това са само 6%. Тоест, това, което ние правим тук, Нашите наследници са само 6% от сегашните млади хора. Не искам да ви отекчавам, но това са важни данни. През 2006 година се казваше, че само 32% от децата живеят в стабилни семейства. Това са важни данни. 80% от младежите пият редовно алкохол. 2004 година много от младежите, большинството от младежите ползва интернет. Това са само някои от данните, които исках да ви представя, да, да ви обрисувам ситуацията на днешната младеж. Имаме много теми, по които трябва да говорим. Аз говорих с колеги по тях, например, интеграцията на младите емигранти. <clears throat> Нуждата от популяризиране на европейската идея, популяризирането и в, училища, в училищата – да запознаем младежите с нашата дейност. Много често се говори за участието и въвличането на младежите в политиката, в обществения живот, но това всичко е доста теоретично. Ако ние искаме на висок глас да кажем нещо положително за младежите, да отправим ясно послание до държавите членки, то трябва да им представим именно тези данни за младеща, които ви представих. Вижда се, че и държавите членки трябва бързо да се задействат. Това непрекъснато го подчертавам при всичките си разговори. и мога да кажа на колегите, че ще изпратя своя доклад в скоро време. Е, не става дума за това да дадем на младите хора готови решения, но трябва да създадем съответните структури. Трябва да покажем на младите хора, че те сами разполагат с потенциала, с силата да развиват своя живот, че имат възможността да застанат с двата крака на земята. Само по този начин ще може да привлече младите хора в политиката. Всички ние тук в парламента на европейско равнище ще може да видим истински резултати само в този случай. От всичко казано до сега се вижда, че има още много какво да се прави. Ще се радвам на вашите коментари и отново искам да подчертая, че това, което ние може да направим е да убедим държавите членки, че тези наши предложения трябва да бъдат предложени на практика. Благодаря ви. Благодаря, Джорджус, за твой голям ангажимент. На 25 и 26 ще получим проекта документа и ще проведем дискусия. Госпожа Манеско има думата сега. Благодаря ви. Ще започна. С благодарност към господин Дохарти за доклада. Хубаво е да следва да приветстваме Комисията за стратегия за младеща. Тя се основава на идеи, които сме обсъждали в парламента. Имам предвид структурирания диалог, междусекторния подход. Що се отнася до младите хора и говоря като съкоординатор – по доклад за овластяване на младите хора насърчаване и насърчаване на тяхната активност. И там включването на политиката за младеща в останалите политики е в центъра. Съгласна съм с вашите заключения и бих добавила, че ми се иска тези заключения тези изявления да си останат не просто на думи, а да бъдат доразвити, за да може стратегията за младите да се приложи на практика възоснова на координиран диалог и интегриран подход. Приветствам доброто сътрудничество с съвета и комисията и се надявам, че то ще се запази, за да можем в бъдеще да включим онези елементи, които са не само интересни, но и жизненно важни за младите в Европа. има един приоритет, свързан с въздействието на, млади, на, на кризата върху младите хора. Те са сред най-силно засегнатите, което и изисква от наша страна мерки за подпомагане на заетостта сред младите хора за реализиране на инициативи. Всички мерки са необходими, разбира се, но е необходимо да формулираме приоритети. Когато казах, че в бъдеще се надявам да работим заедно с комисията и съвета, имах предвид, че си заслужава да се формулират приоритети, а не просто да се и правят изявления. Благодаря. Колегите които ще се изказват от тук нататък, моля да бъдат кратки. Това, разбира се, въжи и за докладчика. Не само господин Дохарти, но и а, Георгиус. Благодаря за думата, госпожо председател. Винаги има какво да се обсъжда в областта на политиката за младежите. В бъдеще обаче, според мен, тази политика ще играе по-ограничена роля. Защо? Защото населението на Европа застарява и няма да останат млади хора, които да бъдат обект на такава политика. Младежите и младежката политика са просто една тясна област. Всъщност тук става дума за междусекторен подход. Že takrat, ko krize ni bilo, so mladi predstavljali ranljivo družbeno skupino. E, število nezaposlenih je bilo. Младите хора са много силно засегнати от кризата. И преди кризата безработицата сред младите беше по-висока от средното за обществото. Имаше някои черти, които бяха по-подчертани в младите, отколкото в другите, им преди отрицателни страни. Така че, как можем да направим така, че да насърчим заетостта сред младите? Особено сред онези младежи, които за първи път търсят работа – какво да предприемем по отношение на, на нарастващия процент младежи, които напускат училище. Би трябвало да осигурим чрез своята политика по-голяма активност на младите хора. Европа и европейските институции могат да повлияят върху мястото на младите в съответното общество. Ето за това разполагаме с открит метод на координация. Младите хора са субекта, не просто сектори в политиката. Местните органи също играят важна роля защото те в най-голяма степен могат да интегрират младите в обществото. Можем да направим нещо за политиката а, към младежите, а, но не ако а, назидаваме и морализаторстваме. Младите са онези, които носят отговорност за своето място в обществото те виждат нашите ценности по различен начин, но в основата си и техните ценности са същите. Е, затова не смятам, че кризата на ценностите е най-силно подчертана сред младите. Е един структуриран диалог с младите трябва да премине през парламента. Води се диалог между съвета, комисията, и представители на младежки организации. Например, ако съветът се среща с представители на такива организации, нашата комисия също трябва да присъства. Накрая, много се радвам, че е написан този доклад. Много се радвам, и че комисията е приела стратегия. Аз ще я е, следя много внимателно. Благодаря, каза председателката. За разлика от вас, у мен се... Е, аз си мисля за здравословния егоизъм от е, у младите. Ако не правим нещо по рационална причина, правим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 Аз мисля, че този документ следва да бъде обсъден в детайли. В резултат на, демо, на демографските промени, броят на младите хора намалява. В интерес на всички е обаче, когато броят на младите намалява, ние да им отдаваме нарастващо значение. Прочетах съобщението на комисията и за мен там се очертават три важни заключения а, с оглед целта за устойчив напредък. Първо, сътрудничество между отделните страни. Политиката а, за младеща не се осъществява само в младежките центрове, училищата, религиозните центрове, спортните центрове. Необходимо е сътрудничество между всички фактори, които имат отношение към младите. Понякога се създава впечатлението, че отделните фактори са като че ли в конкуренция помежду си. Другият въпрос е свързан с това, че трябва да се гледа на политиката към а, а, младите като към, междусек... като към междусекторен въпрос. А, когато говорим за младите, не може решенията се обсъждат само в Комисията по култура или младеща. Трябва и Комисията за заедостта да се намеси. Наскоро водихме една дискусия по микрофинансирането и се даде идея за подкрепа за младите. За съжаление, това беше отхвърлено от парламента. Друг въпрос, който вече беше споменат, е свързан с показателите. Можем да пишем много доклади и да си формулираме цели, само че те трябва да бъдат конкретни темата за младите е една от тези теми, по които хората обичат да разговарят, само че тези разговори трябва да бъдат конкретни. Те трябва да бъдат свързани с определенето на определени показатели, като например снижаването на престъпността, на нивото на престъпност сред младите. В държавите членки трябва да се придаде по-целенасочен характер на показателите. В документът се поставя един много обхватен въпрос, който според мен е от голямо значение. Е, колегата, един от колегите преди мен говори за семейството, само че а, когато човек взима решение за създаване на семейство, а, когато а, се е решил своите професионални въпроси, когато си е намерил работа. По въпроса за авторското право и свалянето на музика, а, това е въпрос свързан с, с образованието. В Германия, силно е така и в други страни, има деца от иммигрантски семейства. Стратегията а, там трябва да е а, различна. Също така децата на родители, които нямат официален статут на пребиваващи. Има много хора, които живеят незаконно в Европа. И техните деца са тук и ако нямат достъп до образование, какво ще стане, когато те пораснат? Е, това е друга тема, на която трябва да обърне внимание. младите и и уврежданията. Този въпрос не е повдигнат в документа. В Германия се провежда една селекция, която не е много уместна. Има и други примери, които можем да приведем. Как да интегрираме младите на в един ранен етап. Това е важен етап, въпрос, който бих искала да бъде застъпен, за да може младежката стратегия да се обсъжда не само в тази комисия, но и в други. Благодаря ви. Господин Борис. Проблемът с младите хора е една от основните политики в Европейския съюз. Това е много широка тема, защото всичко оказва въздействие върху младите. Трудността идва и от това, че последствията от една такава политика в сферата на младеща могат да бъдат забелязани само в бъдеще. Съгласна съм с господин Дохарти, че трябва да се проведат допълнителни изследвания, така че да можем да намерим необходимите показатели, както и инструменти, за да може младите хора да се развиват в цяла Европа. В случая става дума и за достъп до интернет, и до различни културни инициативи, до които те да имат достъп. Така че е важно да се координира тази политика. На национално ниво подходът е съвсем различен. Съгласен съм с докладчика. Трябва внимателно да разгледаме какви компетенции трябва да имат младите европейци. Една от темите, които се спомена от нашия докладчик, бе това, че трябва да инвестираме в младите хора посредством политиките на отделните държави членки. Младите хора трябва да бъдат интегрирани в гражданското общество и неправителствените организации и доброволческите организации трябва да отделят място за тях. разбира се, не бива да забравяме и основата, която е семейството. Семейството е основата за развитието и образованието и възпитанието на младите хора неправителствените организации трябва да играят една изключително важна роля. И ние като парламентарна комисия трябва да направим така, че всичко това да бъде взето предвид. Председателката. Ми не очаквах да имаме толкова много оратори, които да се изкажат днес по време на този първи дебат. Имам още трима записани. След това Европейската комисия, която е разбираемо. След това представители на съвета, който чака вече половин час, който трябва да говори по следващата точка от дневния ред. Много се извинявам. Ще имате възможност по-нататък. Сега ще изчакате, защото преди това пък говори колегата ви първи. Извинявам се, господин Селин. Моля ви, говорете за не повече от минута, колеги. Πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, να δηλώσω καταρχήν ότι πολύ με ενοχλεί, ίσως επειδή δεν είμαι πια νέα. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм вече толкова млада. Но искам да кажа нещо по въпроса за младеща. Аз е, виждам проблема така, както и вие го виждате. Малко егоистично, когато казваме, че младежите са нашето бъдеще, но това е така. Много от нещата от изследването са верни. <clears throat> Също така съм съгласна и с изводите на е, господин Папа Николао но нещо от моя личен опит. Аз съм учителка и съм установила, че Европа все повече застарява и ние сме отговорни за това. Младите хора имат чувството, че не се прави достатъчно за тях, че държавата не прави достатъчно за това. Това се вижда и при изборите, когато младите не искат да се ангажират политически. Ние сме отговорни за тази ситуация. Естествено, това зависи от информацията, с която разполагаме, от моделите, които предлагаме на децата за бъдещото им развитие. Това, което примера, който ние им даваме с нашите действия, с нашия живот. По-нататък искам да се спра на, без... на проблема за безработицата. Това е нещо също много важно. Сега по отношение на доклада на колегата. Европейския съюз най-накрая разбра, че ние трябва да се погрижим за младеща, да инвестираме в младеща и да провеждаме, да прилагаме програмите за младеща Еразмус, Грунтвик и така нататък. Те са важни за постигане на нашите цели. И освен това, доброволчеството и спорта – в контекста на Лисабонския договор. Те са също много важни. Ние трябва да упражним натиск върху местните институции, върху държавите членки, за да постигнем нашите цели. Благодаря. Uh, Благодаря на господин Дорти. Изключително широка е тази тема. Той спомена, че са нужни добре очертани цели, както и показатели за измерване на работата. Прав е. И трябва да видим кои мерки работят. Ние сме тези, които трябва да гарантираме работата на тези мерки и техната работа. Искам да кажа две неща, защото казахте, да, че трябва да бъдем кратки. Първо, миналата година в Ирландия се видя, че онези, които са под 25 години, 45% никога не са гласували. Тоест, виждате, че са се откъснали от политическия живот и трябва да се опитаме да направим нещо по въпрос. Господин Дохарти и други споменаха значимостта на спорта, особено сега по силата на Лисабонския договор. Мисля, че посредством спорта бихме могли да напреднем много по отношение на младите хора, що се отнесе до доброволческия труд, семействата и други въпроси, които бяха споменати от колегите, както и по етичните въпроси. Що се отнася до гласуването в парламента и в моята група, аз бях изключително разменован, че 14 други теми бяха счетени за по-важни. Трябва да се фокусираме малко повече върху тази сфера, за да може да бъде призната тя на практика. Защото ако погледнем какво се случва дори през следващите няколко седмици, идват дядо Коледа, купува подаръци за младите деца и голямата част от тях ще бъдат свързани с спорт. Например, футболна а, блузка или маратонки или тенис а, ракета. Ето така трябва да се стига до младите хора. Няма да продължавам нататък, защото поискахте да говорим кратко, но аз с голямо удоволствие се изслушал господин Дохарти, който подчерта колко е важен Лисабонския договор. Това е да отлична възможност за нас. Благодаря ви. Уважаеми колеги, уважаеми колеги, през януари ще имаме малко повече време да обсъдим доклада на колегата Павадопо. Не искам да нагрубявам освен това господин Селин, който чака, господин Скори, след това господин Менин от комисията. Благодаря, наистина ще говоря съвсем кратко трябва да благодаря на ораторите тази сутрин. Това, което каза господин Папа Николао, беше изключително важно. Говорим тук на много езици, но се разбира, дори колко сме ентусиазирани по начина, по който говорим, независимо дали разбираме езиците си. Когато говорим за спорт, за млади хора, всички сме така и трябва да фокусираме своите усилия върху конкретни моменти, върху които държавите членки имат правомощия и биха могли да извършат има определени сфери, в които пък ние можем да помогнем на държавите членки да разработят своите политики. Европейската комисия може да им помогне. Ние не можем да разрешим, например, всички проблеми на децата с увреждания, достъпа до училища, до университети. Не знам какво можем ние да направим по този въпрос. Но от друга страна, ако децата няма достъп до образование, те много трудно могат да се интегрират в обществото. Това е чисто и просто един от примерите, които мога да дам. Например, глухите деца. Много им е трудно да учат в училище, след това да завършат университет. Трябва да подпомагаме младите хора, например, в желанието им да създават семейство. Да речем, там пък е необходимо да им се предоставят кредити. Така че трябва да даваме съвети на държавите членки, които да бъдат прагматично насочени. Единият от проблемите, който бе подчертан, бе свързан с здравословния начин на живот. В Европейския съюз все повече се използват незаконни видове дрога, има затластяване, лошо хранене, най-вече сред жените. И не може само да се казва на хората, спортувайте. Крайна сметка трябва да използваме подходящия подход. Да речем, ако някой злоупотребява с зловередни вещества, не дейте да му казвате злоупотребяващ. т.е. начинът по който се говори също е важен. Давам думата на следващия оратор. Няколко думи от името на Европейската комисия в отговор на чутото. Ще започна с казаното от заместник-председателя Шмидт за това, че тази политика трябва да се разработва не от политиците, а възоснова на потребностите на младите. Искам да ви кажа, че сме направили почти всичкото в различни страни, в различни региони. Събрахме повече от 40 000 младежи. Проведахме електронна консултация чрез интернет. Хиляди отговори. Европейският парламент организира през ноември 2008 година едно голямо слушане за това какво очакват младите през, послед... през следващите десетилетия. ние предлагаме да продължим този извест... поручо диалог с младите. Не е лесно на... да се води диалог с младите, организирани и неорганизирани ниво Европейски съюз. Не е лесно предложението на Европейската комисия, което ви е предложено, тази нова стратегия, за да се инвестира в овластяването на младите, без участието на младите е невъзможно. Това е първото, което искам да кажа. Второто. По съдържанието ние предлагаме, и това беше споменато няколко пъти, смятаме, че тези въпроси са неизбежни. Участието на младите е задължителен проблем а, за управляващите, но това е и нова компетенция на Европейския съюз. Европейския съюз по Лисабонския договор трябва да улеснява участието на младите. Доброволческата дейност. Миналата седмица беше прието становище за доброволческата дейност. Творческо, творчеството и в културата – мисля, че не, не на вашата култура трябва да обясням колко е важно това. Но млади, участието на младите в, в дейности, свързани с енергийната ефективност, климатичните промени, е много важно. Има един малко по-труден аспект. Това е заетостта, кризата, спомената от госпожа Манеско младите в обучението и онези, които напускат училище, те не биват да бъдат изоставени, а и социалната криза, разбира се, бедността сред младите и децата, здравеопазването, здравето. Днес празнуваме годишното откриването на вируса на спин, спорта, мислили сме максимално, за да направим максимално конкретни предложения. Стигам до своето заключение. Какво очаквам в крайна сметка от парламента? Всъщност очаквам подкрепата на парламента за предложението на комисията. Очаквам документа да се обогати. Процесът е дълъг. Е, То е, това е дългосрочна дейност, в продължение на няколко години. Приоритетите е много важно да бъдат правилно формулирани. Искам да ви напомня каза, това, което каза председателя Баросо пред парламента. Нашата идея е да осигурим мобилност, Еразъм, спортистите, младите творци, всички тях мобилността е много важна. Но всъщност мобилизацията на младите и на политиката сред младите е много важна. Сега сме на нов етап, нов по-висок етап на ангажимента на Европейския съюз към младите. Сега, по-трудно е изпълнението и ми се иска парламента тук да ни окаже помощ, тъй като изпълнението в крайна сметка зависи от държавите членки. Това беше споменато от господин Фисата, понякога зависи от регионално ниво, като в Испания. Можем да направим едно сравнение на, между, на, на начините, по които политиката се изпълнява национално ниво, регионално, местно. Също така, показателите са много важни. За пример само ще ви дам а, младите с увреждания. Искам да кажа в заключение, че съм оптимиста, че можем да направим нещо за младите в Европа. Благодаря, господин Мерес. Вие сте оптимиста, както винаги, и ние стигнахме до тук, до където сме, само че момента е дошъл да ускорим действието си за младите и имам впечатлението, също има, има такова желание. Благодаря за дискусията. Наистина от тази сутрин обсъжданията текат много добре и аз смятам, че комисията наистина се старае да свърже една много добра работа. А сега ще чуем резултатите от съвета по образование, младеж и култура. Господин Селин, е, искам да ви поздравя. Вие сте баща вече на трета дъщеря тя се раждаше вие последния път, като бяхте при нас. Желая на дъщеря ви да е част от младежите, за които ние ще се грижим. Една, едно хубаво детство в Швеция и в Европейския съюз, естествено. Желая на вашата дъщеря. А сега вие имате думата, за да ни разкажете за резултатите от съвета по образование. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Припомнихте ми наистина, че последния път, когато бях пред вашата парламентарна комисия, отивахме с а, жена ми на лекар. Да, това е дъщеря, вече имам втора дъщеря, сега имам един син и две дъщери. Така че, когато чуя как се говори за идното поколение. Винаги мисля за децата си. Мисля, че и вие подхождате по същия начин. Благодаря ви, че ме поканихте. Искам само да изясня, че ще говоря за заседанието на съвета в петък. Ще говоря за културната и аудиовизуална тема на това заседание. Заседанието беше успешно. Всичко, което бе планирано за приемане по време на съвета по култура и образование също премина успешно, но ще говоря и за четирите точки от дневния ред по време на аудиовизуалната и културна тема. Имахме четири точки от дневния ред. Първо две заключения на съвет. Едното беше за насърчаване на творчеството сред новото поколение, другото беше за грамотността в различните видове медии, познаването на компютрите. Имахме годината 2011 на доброволческа дейност и един политически дебат, свързан с цифровото съхранение на европейската култура и фокуса беше върху книгите. Освен това, по време на обяда министрите обсъдиха бъдещето финансиране и управление на Европеана. Съвсем накратичко ще говоря за четвър, четирите точки от дневния ред, тъй като Знае, че те интересуват вашата комисия. На първо място по отношение на заключените на съвета за насърчаване на едно творческо поколение. Става дума за насърчаване на творчеството и а, новаторското мислене на децата посредством достъп до култура и изразяване в художествено-творчески план. Това е инициатива на нашето председателство. Решихме, че инициативите, стратегиите и програмите на Европейския съюз, особено тези, защото се отнася до култура и медиите, не признават децата и младите хора като група, която изисква специално внимание. Тоест не се смята, че тази перспектива трябва да се взема предвид, когато се изготвят политики и инициативи. Съответно преценихме, че е важно да бъде повдигнат този въпрос. Защо правим всичко това? Считаме, че достъпът до култура и излагането на различни видове художествена дейност е ключов инструмент за развитие на идентичността, самоуважението на младите хора и не на последно място това допринася до раз, развитието на умението на младите, уменията извинете, на младите хора, които ще са им необходими, когато пораснат, излязат на пазара на труда и разбира се, когато израснат като едни граждани на Европа. Още нещо свързано с заключенията. Тази година е годината на творчеството и иновациите. Това беше опита на нашето председателство да се опита да допринесе към този дебат, т.е. какво може да направи културата, за да допринесе за новаторството е, и творчеството в различни сфери на обществото. Радваме се, че тези заключения бяха прияти единодушно от всички държави членки. Това означава, че за първи път ще има включена перспективата или гледна точка на децата и младите хора по отношение на медиите и културата и техните потребности ще бъдат взети предвид в съответните политики. Освен това се призовават държавите членки и Европейския съюз да се насърчава по-добрия достъп до културата и творчеството в училищата, в образователните институции – и в културните институции на Европа и държавите членки. Тези институции могат да играят голяма роля за насърчаване на развитието на културата. Ето това бяха заключенията, свързани с а, творчеството. Освен това, медийната грамотност в една цифровизирана среда, ето една друга тема, по която бяха прияти заключения. Това е също тема интересна за Европейския парламент. Сигурно си спомняте, че Европейската комисия излезе с една препоръка лятото и Европейския парламент пък излезе с един доклад в края на 2008 година. И това всъщност подтикна и действията на комисията. Бе ни казано, че комисията иска да направи една препоръка, що от нас до съвместното вземане на решение с съвета и Европейския парламент. За съжаление обаче това не се случи, което пък означава, че комисията излезе със свои препоръки, които са само нейни. Но ние като председателство преценихме, че съветът трябва да реагира на тези препоръки и това и направихме. Излязохме с заключения на съвета и по тази тема. Тези заключения са доста кратки, защото те препотвърждават казаното от съвета през май 2008 година. Част от основните моменти в тези заключения, прияти миналия петък, са следните. Първо съветът счита, че съществува необходимост за положителен подход към медийната грамотност, като разбира се припознава рисковете, особено що се отнася до връзките на младите хора с медиите и подчертава, че има голяма полза от цифровата революция и това трябва да бъде основна част от посланието. Още нещо трябва медийната индустрия активно да участва по отношение на развитие на медийната грамотност. В същото време съветът подчертава, че медиите са нещо независимо в нашето общество и това трябва да се зачита. Затова е необходимо да се надграждат различните инициативи, които произлизат от медийната индустрия в Европа. Съветът на министрите съвсем ясно заяви, че медиите играят важна роля. И накрая, образователната система. Тя е изключително важна и няма как да бъде пренебрегната, що се отнася до тази тема, независимо всъщност дали се говори за тази тема или за културата, или за насърчаване на медийната грамотност. И така, тези заключения всъщност са в допълнение на един процес, който тече по тази тематика вече доста време. Още нещо. Дебатът относно политиките за цифровото съхранение на културното наследство на Европа бе насочен най-вече към цифровизирането на книгите. И, както най-вече, най-вероятно знаете, има много инициативи в Европейския съюз, свързани с а, качване на съдържание онлайн, както и авторско право в нашата економика, както и цифровизираната библиотека Европеана, те всъщност потикнаха тази дискусия, както и случващото се в САЩ, свързано с книгите на Google. Много държави членки реагираха по този въпрос. Медийния сектор, печатната индустрия най-общо, издателските къщи реагираха. Дискусията на министрите в петък не беше свързана с решението на Google по отношение на Google Books, а всъщност беше един дебат за бъдещето на това, което Европа може да направи. Какво казаха държавите членки? Може да се каже, че те постигнаха съгласие по отношение на цифровото съхранение на книгите и заявиха, че това е едно от основните предизвикателства за политиката на културата. Разбира се, това не е основното предизвикателство, тъй като има други, които все още си стоят, но е едно от ключовите. И за това е важно как културното наследство, включая и книгите, да бъдат по-достъпни за гражданите на Европа. Министрите подчертаха, че е необходим един европейски подход към цифровото съхранение, който да се основава на зачитане на авторското право, правата на и сродните права и да се основава на ясна, конкурентна пазарна среда. Министърът от Франция направи едно предложение, свързано с погодби между публични органи и частни такива в сферата на цифровизацията. Господин министра не го спомена, но мисля, че едно от нещата, за които всъщност говореше, бе фактът, че има обществени библиотеки в Европа, които са влезли в спогодби с Google, който да цифровизира тяхното съдържание. Така ще се увеличи достъпа, според тях. Френският министр пък счита, че има нужда от общи указания за Европа за това как такива спогодби между обществени и публични организации трябва да изглеждат. Много от министрите в петък подкрепиха френското предложение то ще бъде разгледано от Испанското председателство и една от идеите на френският министр също така беше да се направи една комисия от уважавани европейски личности, които да излязат с доклад, който да предложи как такива указания могат да се изготвят. Указания за сключване на спогодби между обществени и частни организми. Сега, извинете, организации. Що се отнася до годината на доброволчеството? Знам, че сте обсъждали тази тема и наскоро сте излезли с доклад. Това е едно решение, което бе подкрепено от мнозина и ни е ясно, че секторът, гражданското общество има големи очаквания от тази година. В съвета много рано постигнахме съгласие между държавите членки, защото нямаше много трудности по време на дебатите. Шведското председателство съвсем ясно заяви пред парламента и държавите членки, че би искало да се постигне общо разбиране по отношение на по-бързото и по-ранно приемане на това досие. Аз контактувах с господин Скурия, вашия докладчик. Искам да му благодаря, госпожо председател, за сътрудничеството, което доведе всъщност до факта, че в петък, и много се радвам от това, че решението бе окончателно прието. Бюджетът е 8 милиона евро за тази година на доброволчеството, което може би не е чак толкова, колкото ви се е искало, но е 33% повече от първоначалното предложение на Европейската комисия. И това увеличение се дължи на факта, че след преговорите между съвета и парламента, ние преценихме, че ще е добре да се завиши бюджета а пък от своя страна парламентът извърши отлична работа, за да постигне съгласие по този доклад а, на време. Тези допълнителни средства, които са добавени, са съответно заделени за конкретни инициативи в държавите членки. Това беше основното, което исках да кажа. Благодаря. Благодаря, господин Селин. <clears throat> Е, искам да кажа на колегите, вие имате английската версия. Тя ви бе раздадена преди един час. Депутатите по принцип е, е, имат този текст, а пък асистентите могат да го получат допълнително. И така, благодаря за това изложение. Сега откривам дискусията. Аз мога да кажа, че много се радвам, <clears throat> че съвета по образование се заема така интензивно с темата на Европеана, Понякога нещата се занимават, се назовават директно с техните имена, понякога е, не директно, но виждам и в германски вестници, че се говори за европеана, за цифровизацията и е хубаво, че и съвета по образование вижда колко важни са тези теми. Искам да помоля колегите, ако имат въпроси към е, господин Селин, да ги зададат сега. Вероятно няма въпроси. Тогава искам да благодаря на господин Селин още веднъж и ви моля да запазите този текст. Това е черно на бяло това, което съвета по образование иска да ни каже къде може да подобрим някои неща, къде може да упражним натиск. това, което предлага и господин Митаран, е също нещо много продуктивно. Трябва да помислим как да формулираме съдържанието на Европеана, така че то да се използва възможно най-разумно и да се ограничим от Google – трябва да създадем едно висококачествено и коректно съдържание, което да отразява европейската душа и европейското културно наследство. Ето виждам, че има две изказвания. Хелга. Now I would like to come back on the idea of this high level group. Сега да се върна на идеята за група на високо ниво във връзка с идеята за обществено-частно партньорство. Мисля, че, е много, че този подход е много хубав. Сега основният въпрос е за книгите Google имаме из, издания във Франция, в Белгия, в Германия, но не знаем какво предвиждат договорите с частните фирми, тъй като те са тайна. Това е, ча, това е проблемът. Не знаем какво могат да направят с данните. Някои казват, макар и неофициално, че могат да използват данните за себе си и да, дори да включат в е, е, Европеана. Въпросът е много важен и ще ви помоля за малко коментар по него. Според мен това е част от а, тези много важни условия. Благодаря. Може ли Например, госпожа Трюпел да е представител в този комитет по сиротели произведения. Например, хубаво и е ние да имаме представител. Аз не зная дали в такъв смисъл тя е толкова мъдра, тя е мъдра, разбира се, но а, може да помислим дали това не може да стане. Господин Селин, ние ще се опитаме да развием тази идея, да изпратим представител, който е много интелигентен, не непременно мъдър, но а, човек, който да се занимава задълбочено с тези идеи. Саджо, quindi, insomma, mi perdonerete, però era per, eh, penso, fare una valutazione anche rispetto a questo. Не съм сигурен, че и аз съм а, мъдрец, но във връзка с Европейската година за доброволчеството искам да питам дали съветът е предвидил нещо. Ние поискахме повече пари, но както беше казано на една от нашите срещи, е, много е важно да се предостави определена сума. Мисля, че резултатът е относително добър. Допълнителните средства ще използват за практически дейности, за да помогнат на сдруженията в държавите членки. Искам да благодаря на господин Селин за положените от него усилия през последните няколко седмици. Знам, че беше извършена много работа и резултатът е добър и за парламент.